европейска политика на реиндустриализация в контекста на неодавнашните случаи с Алстъм и Катърпилър. Представени са и съвета и Европейската комисия. Най-напред давам думата на министър Корчок. Благодаря ви за присъствието. Имате думата. I have it on. So once again, Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожо комисар, най-напред бих искала да ви помоля за извинение, тъй като няма да мога да изслушам целият дебат. Причината е, че трябва да се прибера възможно най-спешно в Братислава, защото довършваме подготовката на срещата на Европейски съвет, който ще се проведе в Братислава. Тази точка в дневния ред беше, добавен, беше добавена в дневния ред в понеделник, така че направих всичко възможно да остана възможно най-дълго, но няма да мога да остана до края на дебата. Съобщенията са предвидените закривания на заводи и съкръщения на работници в Белгия и Франция предизвикаха сериозни бурни реакции в съответните средните региони и градове. Наскоро направите съобщения от Катърпилър и Алстън в Белгия и в Франция се писва в един по-общ контекст на кризата в Европа. Кризата в, в, в секторите на стоманодобива и автомобилостроението показват, че имаме нужда да предприемем по-сериозни мерки, както на европейско, така и на национално равнище. Трябва да вземем решение дали искаме да допуснем познанията ни и уменията ни в областта на промишлеността да ни се изплъзнат или ще подобрим условията за труд и развитие на нашата индустрия. През юни 2013 година Европейския съвет вече призна колко е важно да има силна индустриална основа в Европейския съюз като основополагащ елемент на економически растеж и развитие на Европейския съюз. Както вие приехте, признахте в резолюцията ви от 2014 година, трябва да бъдат обмислени няколко аспекта. Подобно на Европейския парламент, съвета призовава за амбициозна и активна политика на индустриализация. Тя минава през инициативи за отделните отрасли от страна на Европейската комисия с цел запазване на конкурентоспособността и поддържане на активна индустриална основа. За да се гарантира активна индустриална основа, трябва да се включи индустриалната конкурентоспособност в всички засегнати политики. Трябва също така да се разработи инфраструктура, включително и информационно техно... на информационните технологии в дългосрочен план. Трябва също така да се има предвид и е, социалните права на работниците и служителите. Бяха постигнали беше постигнат напредък чрез наскоро пред инструменти, като например Европейският фонд за стратегически инвестиции. Но все още трябва да се преодолеят а, някои пречки пред и да се предоставят альтернативни методи на финансиране. Потенциалът за насърчаване на целенасочени мерки за кредитопускане от страна на Европейската инвестиционна банка за възстановяване в секторът на индустрията са възможно да бъдат обмислени. Две трети от инвестициите публичните инвестиции в Европа се осъществяват от регионалните и местни власти и затова те играят много важна роля в възстановяването на индустрията. Те могат да го постигнат, например, съчетавайки инструменти на регионалната политика и политиката за индустриализация. Както показват скорошните събития, има нужда от по-активен социален диалог, който да участват и правителствата, и социалните партньори. На равнището на Европейския съюз все повече повече се признава, че трябва социалните партньори да, очак, да участват на всички равнища. Съвета приветства мерките предприяти от Европейската комисия, социалните партньори да вземат участие в изготвянето на политиките, които имат сериозно въздействие върху заетостта и социалния сектор. Диалогът трябва да вземе пред, продължение на водещите политики на Европейския съюз трябва да вземе правите социалния диалог. С целта са разработени различни инструменти за преодоляване на негативните социални последици от преструктурирането. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е един от основните инструменти за подкрепа, който улеснява повторното връщане на пазара на труда на съкратените работници. Този фонд обаче е инструмент за преодоляване на подобни тежки ситуации, когато те се появят. Заедно трябва да положим усилия за да можем да се адаптираме към текущите економически обстоятелства, като време с това запазим качествените заработни места. Дами и господа, отличните научни постижения, научна развойна дейност и иновации са съществено значение за устойчивото развитие на европейската економика. В този контекст председателството в сътрудничество с комисията призовава представителите на европейските и международни общности за научна и изследователска дейност, както и представителите на бизнеса да вземат участие в една голяма конференция, посветена на реиндустриализацията на Европейския съюз. Това събитие ще се проведе в Братислава на 26, от 26 до 28 октомври, като ще се съсредоточим върху технологиите, новаторските материали, производството и манифактурните технологии, както и биотехнологиите. Друг важен елемент е цифровизацията на индустрията. За момента обаче все още няма съгласувано развитие в цяла Европа. Европейски съюз, държавите членки, регионите и индустрията трябва да допринесат заедно за цифровизацията на производственият процес и за постигане на целите заложени в областта на индустрията в рамките на цифровият дневен ред. В това отношение съветът приветства новото съобщение на Европейската комисия е, цифровизация на европейската индустрия. И накрая комисията посочи, че програмата за нови умения и е, постоянните инвестиции в обучение и образование са много важни елементи, за да се предоставят необходимите на пазара на труда умения. Реиндустриализацията е въпрос, който ще бъде разгледан на съвета по конкретна способност на 29 септември. Още веднъж ви припомням за конференцията, която ще се проведе в Пратислава. Мога само отново да повторя поканата си да вземете участие на нея. Много ви благодаря. Още веднъж се извинявам, че трябва да ви напусна, но вече много закъснявам. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин министър. Вече бяхме осведомени е, за факта, че трябва да ни пуснете по-рано, тъй като добавихме тази точка в дневния ред в последния момент. А сега думата има комисаря Мариане Тайсен. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, е, съобщенията на Алстом и Капиталар за това, че ще затворят големи производствени звена в Европейския съюз, е, доведе до загуба на работни места и до загуби за съответните региони. Европейския парламент организира този парламент, е, като направи връзката с жизнено важно значение за бъдещето на индустрията индустрията в Европейския съюз и необходимостта от индустриална конкурентоспособност. В такива случаи основният приоритет на комисарите е да подкрепи тези, които пряко са пострадали. Абсолютно необходимо е да се е, е създаде някаква възможност за бъдеще за работниците, за техните семейства и за местната економика. Европейския съюз не може да стои на страна. Трябва да работим съвместно на всички политически нива, за да помогнем на работниците, които са загубили работните си места и да подкрепим регионите, за да да преодолеят е, тази трудна економическа и социална ситуация. Е, първо и основно, дружествата, които работят в Европейския съюз, имат е, правна и нравствена отговорност да поставят социалния диалог в сърцевината на процесите на реструктуриране. Информацията за работниците е в сърцевината на социалния модел на Европейския съюз и е абсолютно ясно, че нито едно дружество не може да се отклони от тази своя отговорност спрямо етите лица в дружеството другото. На второ място, когато и трябва да се съкръщава работна ръка и когато съкръщенията са свързани с развитие на глобално ниво, ние трябва да правим солидарност при преструктурирането. Фонда за приспособяване към глобализацията може да предостави финансова подкрепа за работниците и за регионите, които са пострадали. 3 е, милиона вече бяха отпуснати през миналата година за работниците от Катапилар и за дружествата свързани с него в е, региона милиона. Ще има и допълнителна финансова подкрепа от Европейския фонд за глобализацията. Могат да бъдат отпуснати средства в отговор на безпокойство на държавите членки. Е, финансова подкрепа от съответния фонд може да послужи и за професионалната преквалификация на работниците. Е, също така Европейския регионален фонд, Европейския структурен фонд също може да бъде е, включен за да могат да се преструктурират както региона, така и съответните работници. И ние създадохме съответна работна група Task Force, е, която е, ще бъде партньор за бюджетните органи на комисията. Ние ще отговорим на всички въпроси, които възникват, например във връзка с правната рамка по употребата на европейски фондове. Е, като имаме предвид тези мерки, е, почитаеми дами и господа депутати, ние смятаме, че ще допринесем за краткосрочния ни отговор. Но нашата комисия от самото начало отправи категоричен сигнал за необходимостта да се съхрани и подобри конкурентоспособността на нашата промишленост дългосрочно с специализирани Специалния план за инвестиции в Европейския съюз. През 2016 година 20.4 милиарда евро вече бяха инвестирани в инфраструктурни проекти, иновация на малки и средни предприятия по Европейския фонд за дигитални инвестиции. По този начин ние се надяваме 150 милиарда евро да бъдат инвестирани. Това беше съобщено тези сутрин в изказването на президента Юнки Юнкер върху състоянието на Европейския съюз. Европейската комисия ще направи това, като отвои тези фондове и отвои своя капацитет. По този начин поне 500 е, милиарда ще бъдат заделени до 2020 година за частни инвестиции. Плана за инвестиции има за цел да отстрани бариерите пред инвестициите, като упрости, е, подобри и направи по-предвидима е, всички регламенти в Европейския съюз. Всички регламенти, свързани с промишлеността, са свързани с всяка политика на Европейския съюз. Стратегията за единия пазар, дигиталния пазар, енергийния съюз, съюза на капиталовите пазари, е, научно-развойната дейност и съответния дневен ред, дневния ред за регламентиране, за да можем да създадем дневен ред за нова стратегия и нови умения за Европейския съюз. И накрая, бързите промени в глобалната економика Професионалните умения ще определят конкурентоспостта на Европейския съюз и възможността му да създава иновации. По този начин ще привлича инвестиции, е, които по този начин ще създадат един е, кръг, един положителен кръг за създаване на работни места. Трябва да работим с безработните, с възрастните хора, изобщо да има преминаване от една професия в друга. Е, във връзка с парламент момента Ние искаме нашата промишленост да бъде силна. Ние трябва да засилим усилията си на всички нива, за да сме сигурни, че Европейския съюз остава конкурентоспособен, е, че остава привлекателна среда за производство. Благодаря ви. Е, председателката, благодаря е, на госпожа Тисен. Е, сега даваме думата на представителите на отделните политически групи. Давам думата на госпожа Гростет. Благодаря ви госпожо председател. Госпожо комисар, за съжаление за пореден път а, обсъждаме много сериозната криза с конкретно способността и липса на инвестиции на индустрията в Франция. Затварянето на двете производствени звена на Катърпилър и на Алстъм са символ за тежкия път, който преживяваме в Европа. Затварят се повече индустриални производствени единици, отколкото се създават в Европа, което води до много тревога и много гняв сред населението населението. Въпреки това трябва да отбележим, че политическите сили бяха наясно с това какво ще се случи и въпреки това за пореден път да търсят решение в последния момент. Проблемът е, че нашите дружества страдат от сериозна липса на конкурентна способност, липсва и воля страна на някои държави членки да създадат подходящата обстановка. Дружествата имат нужда непрестанно да се преструктурират, за да се приспособяват към промените, но за да могат да се развиват, те имат нужда от благоприятни социални и данъчни обстоятелства, в които никой да не ги възп възпрепятства. В случая с Алстъм, за който особено много съжалявам, ми се струва много опасно, че правителството предлага на друго европейско дружество, което има сериозни проблеми и е много задлъжняло предприятието СНСФ, франските железници, е, спешно да поръч, да, да, да предложат нови поръчки на Алстън, въпреки че те нямат нужда от нов материал. Всъщност това, което липсва в Европа е липсата на предвидливост. Кой всъщност предлага някаква истинска стратегия за индустриално развитие в дългосрочен план за европейските предприятия? Това липсва най-много в момента и за съжаление служителите и работниците стават жертва на бездействието на някои правителства, изпратени пред способността да извършат нужните реформи, изправени през социалния дъмпинг. Затварянето на производствени единици винаги е много тежък момент за служителите и работниците, затова те трябва да бъдат съпроводени и да бъдат защитени техните социални права. Но преди всичко нашата европейска индустрия има нужда от стабилност, от данъчна и законодателна стабилност. Тя има нужда да се почувства окоръжена от дългосрочни стратегии. Меси Баку. Много ви благодаря, госпожо Гростет. Думата има Мария Арена за минути и половина. Euh, Благодаря, госпожо председател. Е, съобщеното закриване на Катерпилър Госли е, е, потопи 6000 работника в обърканост и в неразбиране. Катер, всяка седмица Европейския фонд за глобализация получава въпроси. Финландия, Nokia, Microsoft, повече от 8000 съкратени. Швеция, Ериксон, повече от 1500 съкратени. Списъкът е дълъг, но това, което което е недопустимо, не е, че определено предприятие е затворено, а при какви условия е затворено и защо е затворено. Тук, ако говорим за Катерпилър, Катерпилър е групировка, която организира своите съдили, е, е, седалища там, където плаща най-малко. Катерпилър е в Швейцария, за да не плаща данък в Европейския съюз. Катерпилър е дружеството, е, което иска да плаща за капитала си, вместо да инвестира в стратегии, които създават работни места. Катерпилър е решението положението и център за взимане на решения извън Европейския съюз и който пренебрегва гражданската роля на нашите граждани. Аз мисля, че това е модел, който се наблюдава в много многонационални дружества в момента. Катерпилъра е пряк резултат от, економика, от економията на средства в Европейския съюз. По-малко държавни поръчки, по-малко инвестиции в машини. Твърди се, че е, инвестициите в стъкло биха довели до създаване на работни места. Тоест, какво да правим? Госпожа комисар, вие казахте, трябва да подпомогнем работниците, съкратените работници, засегнатите региони. Знам, че вие сте готови за това. На второ място, нов тласък на публичните инвестиции. Трето място, да сме гарантираме, че данъка се плаща там, където има печалба. На четвърто място, да се борим против рефинализирането на нашето предприятие. На пето място, да не даваме абсолютни права на чуждестранните инвестиции. А тук в парламента ние сме съгласни да приемем споразумение за инвестиции и арбитражни съдилища, които предоставят абсолютни права на чуждестранни инвеститори. Трябва абсолютно задължително да сложим край на този механизъм. Проучване на края на въздействието, не само на глобализацията, на нейните положителни резултати. Има такива, но всъщност и на отрицателните резултати, защото да ги отричаме, значи да не можем да се подготвим за адаптиране на дружествата, за адаптиране на нашата структура. Трябва да бъдем много по-откровени по глобализацията. Благодаря благодаря, госпожо председател. Госпожа Стимас има думата сега, казва председателката, за минута и 30. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. първо трябва да изразим нашето съчувствие към хилядите засегнати вследствие на затварянето на Катерпилър и Айстъм намерението да се затворят производствените единици е много тежък удар за всички заети в, в тези заводи. Не, международната конкуренция води до повече заетост, затова не трябва да я задушаваме. Политиката на заетостта трябва да има превес над печалбите и а, необходимо е да се запазят възможностите за създаване на заетост. Никой не трябва да бъде предварително изключван от трудовия пазар. Трябва да се дава възможност на по-възрастните работоспособни лица да се преквалифицират и да остават на трудовия пазар не няма да решим проблема, ако постоянно предоставяме помощ и прехвърляме Европейския съюз в един социален съюз. Необходимо държавите членки да извършват структурни реформи, да насърчават заетостта и предприемачеството. В Белгия, в а, Фландрия има много добри практики в тази насока. Има зелена, имате синя карта. Приемате ли я? От господин Тарамбела. И чух, че госпожа Стивес и нейната партия НВА са солидарни спрямо работниците. Най-добрият начин да го направим, както го направихме в Белгия с структурирането на Форгейнг. Имаше национализация в Белгия, която даде възможност на работниците да излязат предсрочно в пенсия. В момента обаче НВА не приветства подобно решение и а, като ние предлагаме в случая с катастрофа, която се, социална катастрофа, която се случи в Гости, Защо вие се на подобна мярка? Беста колега, Уважаеми колега, благодаря ви за въпроса. Трябваше да ме слушате обаче по-внимателно. Ние сме против това възрастните трудоспособни лица да бъдат преждевременно освобождавани от работа. По-възрастните трудоспособни лица трябва да преминат курс на обучение, за да могат да преминат в друг вид заетост. Благодаря ви. Господин Допре за две минути. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар, скъпи колеги, на 2 септември сутринта се е, съобщава затварянето на завода на Катопира в Госли. Съобщението е брутално, шокът е повсемесен. Над 3000 служители ще бъдат съкратени в е, завода, още 3000 са пряко засегнати от а, това решение. Всяко решение за съкръщаване и затваряне на завода е тежко, но особено жестоко, когато то се осъществява по такъв безличен и жесток начин. Американските ръководители на Катърпилъра отсъстват, дори и когато правителство ги призова да присъстват също така тази катастрофа е и несправедливост на съдбата, защото тази катастрофа се случва в един регион, вече много тежко засегнат от загубата на индустрия с, с много високо равнище на безработица. Освен това, тази катастрофа допълнително влушава данъчното положение на региона на Валония и федералното правителство в Белгия. Какво може да се направи? Първо трябва да се спазва всички изисквания на разпоредбите на закона но На първо място да изискаме мотивирани доводи, защо трябва да се затвори тази производствена единица, която се справя добре от дружество с високи печалби и малка задлъжнялост. На второ място, ако действително се потвърди затварянето на завода, трябва да се гарантира, че работниците могат да се възползват от достойна компенсация и възможност за промяна на кариерата Госпожо комисар, вие правите всичко възможно, за да подкрепите усилията за преквалификация на работниците. Трябва да възприемем всички тези нужни инициативи, но това не е достатъчно. И слушах тази сутрин председателят на Европейската комисия, който отново потвърди в своята реч състоянието на Съюза, че иска една Европа, една социална Европа, която да защитава работниците. А се съмнявам, че работниците на Алста Америката пива днес и се остане впечатлението, че Европа ги защитава. Мисля, че преживяваме период на много големи промени. Глобализацията доведе до е, появата на един нов свят с ново економическо лице. И не е след да припомните, госпожо комисар, че социалният диалог е част от социалната ДНК на Европейския съюз. Трябва някой да го припомни на Катърпилър. Но трябваме нужда също така и от нови инструменти за финансиране, които са насочени в частност към индустрията, за да се възстанови отново индустриалната основа в Европа. И също така няма да е след да има един по-общ подход за работа и за взаимодействие с големите инвеститори, които идват от извън Европейската комисия, който надхвърля законът Рено. Трябва да се предприемат инициативи в това отношение, ако действително комисията на Юнкер иска да постави социалната политика в основата на своята политика. Благодаря, господин Хендел има думата. Комисарин. Госпожо председател, госпожо комисарова, на уважаеми дами и господа, комисията определя, определя големи цели за реиндустриализацията на Европа. Това е добре, но в момента сме свидетелството свидетели на нещо друго. Не само а, компании като Caterpillar унищожават работни места в определени региони. Това се среща навсякъде Говорим за региони, на които не им липсва конкурентоспособност а, и не им липсва конкуренци... конкурентоспособност на тези предприятия. Това, което целят те е да имат повече предимства при плащането на данъците. Необходимо е да има дългосрочна ам, политика и в строителството, и в транспорта. Трябва да има и дългосрочна политика, свързана с, с заетостта, но това липсва. Ние ставаме свидетели на най-лошите последици от съкръщаването на работни места. Ам в такива случаи се отделят след средства от фонда за глобализацията. Добре, е, но това не е достатъчно. Това са средства на данокоплатците. Необходимо е да се вземат предвид и другите ши, които са нас при съкръщаването на работните места и трябва и други да вземат участие да поемат товара. Господин Ламберт. Между 2009 и 2015 година 50% увеличение на дивидендите на акция и 15% 10% загуба на работни места. Само тези цифри достатъчно красноречиво говорят, че когато финансиризацията на економиката продължава да разяжда сърцевината, има максимиране на краткосрочните печалби. Това е основната цел на политиката на многонационалните компании. Финансите и економиката са в услугата на обществото. Случая с Caterpillar не е изолиран случай, защото е, от 20 до 15% от активното население в Европейския съюз е, е от 2000 година, работи в промишлеността. Е, сега ние можем да очакваме още повече социални случаи, защото госпожо Тисен от вас се иска засилване на фонда за приспособяване към глобализацията. Всичко това при условие, че европейците са си поставили за цел да увеличат е, с 20% относителния дял на промишлеността в ПВБ. И е така, защото при енергетиката, при мобилността или при строителството промишлеността играе ключова роля в пред прехода на нашата економика към една трезва економика по отношение на енергетиката и на ресурсите. Скъпи колеги, Европейския съюз, за да бъде конкурентоспособен, трябва да направи този преход. Трябва да бъде лидера, не да върви след всички останали. Така че, отвъд е, чувствата, които закриването на тези предприятия събуди, в крайна сметка трябва да направим извода от тези е, серийни затваряли на предприятия. Какви са изводите за политическата ни индустриализация? Трябва да стегнем финансите печалбите. Много неща има да се направят. Докато печалбите оставят правило, нашата економика ще бъде изцяло подчинена на финансите. На второ място реориентация на търговската политика. Трябва да се сложи с тези проекто търговски споразумения, които са по мярка единствено в интерес на акционерите. Трябва достъпа до Европейския съюз да бъде подчинен на спазването на социалните, данъчните норми и опазването на околната среда. Трябва промишлеността промишлеността да бъде в услуга на прехода и прехода в услуга на промишлеността. В крайна сметка индустрия, индустрията трябва да бъде в интерес на нашите изисквания. Нека да направим така, че е, от плана за инвестиции на Юнкер, който пудри с пари сами на там, да се съсредоточи върху промишлеността и върху екологичния преход. И накрая, накрая, нашата промишленост, е, всъщност работните места в промишлеността все повече се заместват от машината. В крайна сметка това не е лошо, но при условие, че печалбата се разпределя справедливо. В противен случай ние поставяме под въпрос организацията на труда, т.е. несправедливо разпределяне на приходите и е, трябва неизменно така да е, се развива обществото, ако не милиони хора ще останат на пътя. Да, е, господин Шафорт иска да ви зададе въпрос по силата на процедурата по син картон. Господин Ламберц, аз ви изслушах с жив интерес. Преди да станем депутати, някои от нас е, заедно с председатели на големи публични фондове, искахме същински план за реинвестиции, е, като използваме е, монетарни улеснения от Централната банка. Милиарди да бъдат инвестирани в устойчиво развитие и зелената економика. Защо не се върнете към тази идея? На друга страна, не е ли необходим европейски протекционизъм, поне при реципрочност при отварянето? вероятно си има предвид на пазарите. Скъпи колеги, няма да се върна към всички идеи в моята реч. За 2 минути и 30 секунди човек не може да каже всичко. Това, което е ясно, масовото финансиране на економика от Централно-Европейската банка от последните години, то продължава така наречения quantitative easing. Всичко се раз, разпределя абсолютно безразборно. Ние непрекъснато говорим за това. Инвестициите се съсредоточат не върху спекулацията. Виждаме, че активните пазари в в момента се взривяват, защото се инжектират ликвидности в системата, а чрез е, Европейската банка за инвестиции и чрез други начини за публично инвестиране, е, тези ликвидност да се прехвърли към зеления преход в економиката. Това има смисъл, но няма политическа воля за да се приложи това. Надявам се да постигнем мнозинство на национално и европейско ниво, за да приложим тази политика. Благодаря ви. Председателката господин Бе има думата. Случат с завода в Белфора на Алстъм, с което се надяваме да има добро, по-добро разрешение, отколкото с томонолярните в Грандранж и Флоранж е поредният символ за почин... факта, че нашите ръководители са подчинени на диктата на акционерите и на пенсионните фондове. А каква е съдбата на Белфало? Отвор... Заводът е отворен през 1979 година и там беше произведен първият влак, високоскоростен влак в Франция, противодството ТЖВ, за което ни завеждат в момента целия свят. В момента на времето в този завод работиха до 9000 служителя. А сега непрестанно губим работни места в индустрията. Само миналата година сме загубили над 33 000 работни места в сектора. Без да, от, да отхвърляме отговорността на националните ни ръководители, трябва да признаем, че Европейския съюз, който ни наложи в индустриализацията на економиката в името на те наречената свободна търговия, ни наложи ни забранява всякакви форми на протекционизъм. Също така Европейския съюз ни наложи задължението за е, разбиване на монополиите и за разделяне на звената, транспорта и е, производство на е, подвижен състав е, на железопътните компании на карта са поставени не само опазването на работните места в сектора на индустрията, но и запазване на уменията и на центровете за иновация, които зависят от производствените единици. Ето, единици. Ето защо обществените сили трябва да подкрепят индустриите, които временно работят под капацитета си, особено когато става въпрос за водещи индустриални центрове банкерът, министър на економиката във Франция, Макрон, разбира се, не, не очакваше нищо от това, което се случи. Той беше обещал, че няма да има нито едно съкръщение във Франция, а сега са поставени под заплаха над 2000 работни места, сред които 500 в Белфор. Повече от всякога имаме нужда от една държава стратегическа, която да може да си постави дългосрочни цели. Благодаря ви. Думата има господин Ролан. Февруари 2013 година. Преструктуриране на Катерпилъра. 1400 съкратени. Обещания на ръководството. Бъдеще за предприятието. Работниците правят отстъпки по отношение на заплатите, на гъвкавостта. Резултат. Днес е, е, благодарят им, затварят е, предприятието в Госли. Всички работници са съкратени при условие, че се пренебрегват работниците. Е, социалния диалог, политическите инстанции в страната. Уви, в определен регион на Европейския съюз това не е нито първото, нито последното затваряне на предприятие. Но това е пример. Това е пример. Ще, се, ще цитирам бившия председател на инвестиционната банка. Катер Пилър е продукт на капитализъм, който е, не отговаря на никакви изисквания. Е, това е отговор на много въпроси. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Трябва да го употребим веднага, за да можем е, да се заемем с тези работници, които са двойна жертва на е, подобна глобализация. Трябва да има план за промишлен тласък. Искам да поздравя Европейската комисия за това, че иска да е, увеличи средствата по фонда за инвестиции. Трябва да има национални и европейски средства, за да се изградят реални проекти с бъдеще, които да достят енергия развитие, работни места и цифровизация. Трябва да престанем да бъдем наивни. Трябва да защитаваме нашата промишленост. Е, Китай е, произвежда на цени, на които не могат да отговорят нашите проекти по отношение на цена. На световния пазар трябва всички да се съобразяват с еднакви правила. Примерно в Катерпилар машините, които опазват околната среда, всъщност е, служат на китайци, а китайците не спазват опазват околната среда. Чух, което каза комисара. Това е много важно, но трябва да се преоцени пакта за стабилност, защото да го оценим означава да направим заключения. Ние трябва да защитаваме работните си места, но трябва да очертаем и перспектива за економическо и промишлено развитие. Благодаря ви. Председателката благодаря. Дава думата на госпожа Рево Далон. Je me réjouis que notre Радвам се, че Европейският парламент реагира бързо на случващото се с производствените цен единици в Катърпира в Гусли и в Белфор на Алстъм. По този начин показваме, че въпросът засяга не само Франция и Белгия, засяга цяла Европа и въпроса за истинската индустриална политика в Европейския съюз. Преди два месеца тук в тази зала приехме резолюция, с която поискахме от Европейската комисия в по-голяма степен да подкрепи европейската железопътна индустрия и да използва изцяло потенциала на европейските структурни фондове и на фонда на Нюкер в подкрепа на публичните дружества. Преди 5 месеца гласувахме техническата е, част на е, четвъртия Жезопътен пакет, който беше приветстван от представители на индустрията, включително и от страна на Алстъм гласът на Европейския парламент трябва да бъде чут от гражданите, от властите в държавите членки и от предприятията. Чака ни огромно предизвикателство да защитим нашата индустрия, изправена пред все по-силната и понякога нелоялна конкуренция от трети страни. Оставяме да навлязат нашите пазари предприятия от трети държави, често възползващи се от огромни публични субсидии. Имаме нужда от повече гъвкавост, ако искаме да сме в състояние да подкрепим нашата индустрия. Това е от съществено значение. И не на последно място, този дебат преди всичко е дебата за защита на жените, мъжете и целите семейства, които са пряко засегнати от тези съкръщения. Ако правителствата могат да действат и го правят, ръководителите на дружествата също трябва да поемат своята отговорност и да вземат предвид човешкото измерение, а не винаги да привилегироват печалбите. Благодаря ви. Господин Никълсън има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Преди две седмици бяха изгубени 300 места от Северна Ирландия за притваряне на завода в Калдрядом. И през последните години много места, работни места бяха съкратени, както и в Карти Пилър и на други места. М през 2014 година JTI обяви, че ще съкрати 400 работни места в Северна Ирландия. Работниците са много мотивирани, много високо квалифицирани и това от полза за местната економика. Вследствие на тези съкръщения, местната економика е значително засегната. В и в други части на Европа се случват а, такива масови съкръщения. Необходимо е да се ам, откликне на предизвикателствата, в, които се появяват в тази част от промишлеността. Трябва да има целева стратегия за производството в Северна Ирландия. Благодаря ви. Uh, Господин Никълсън има синя карта. Господин Франзоли, ще я приемате ли? Господин Франзолика. Благодаря, госпожо председател. Аз а, слушах колегата ни Никълсън и какво каза той по темата. И друг път се е изказал по тази тема. Говорим за реиндустриализация, а в същото време сключваме споразумение за свободна търговия с други страни по целия свят. И дори е, е по-ефтино да се произвежда в тези държави членки, се произвежда в Европейския съюз. Господин Николсън. Благодаря на колегата за зададения от него въпрос. Много интересен този въпрос. В момента комисарият подготвя своя отговор, като има предвид и всички на тези търговски споразумения, които се подготвят. Колко споразумения можем да сключим без изцяло да унищожим това, което се произвежда в рамките на Европейския съюз. Говорим за ТТИП, за СИТА и за всички останали търговски споразумения, които се подготвят в момента. В момента има много търговски споразумения, които се сключват и това е, е обезпокояващо, защото колко работни места ще бъдат изгубени в Европейския съюз следствие на тези търговски сделки. Следващия оратор. Мария Досернес. Благодаря, госпожо председател. Както всички колеги, аз от все сърце желая тези предприятия да намерят някакъв вариант. И особено аз да остане в Белфорд с достатъчен тефтар поръчки. Но все пак нека да погледнем ли нещата в очите. За тези две предприятия има отговорност. Поне по Алстом отговорността е споделена. Франция носи тежка отговорност. Повече от 10 години чуваме непрекъснато обещания, откъде ли не, без никаква последователност, без никаква визия и от тази гледна точка има национална отговорност. Европейския съюз също свое, носи своята част от отговорността. От много години имаме пълно отсъствие на економически пилотаж, на индустриален или политически пилотаж. Кой да поема отговорността за това? Крайно време е това да се промени. Повече от крайно време е да действаме. Трябва да отправим признаци, да отправим послание, че Европейския съюз най-вече е решила какъв да бъде политически, економически и индустриалния модел. Трябва да действаме, не просто да поемаме последици. Искам да има един категоричен символ. Всички държавни и правителствени ръководители най-после да отстояват или нов мандат, или да се добави мандат е, към Европейската инвестиционна, е, Централно Европейската банка, трябва а, е, това да бъде положителното послание. Ние и Европейската комисия трябва да преосмислим правилата на конкуренцията. Конкуренцията сега е световна. Ние сме нейни европейски шампиони. Европейската комисия не трябва да го възпрепятства, както го правише в миналото. На трето място трябва същински инвестиционен план на десета степен, който да се съсредоточи на всички области на бъдещето, на научните изследвания. Това да бъде европейски план план, а не, както каза Жерар, Европейски инвестиционен фонд. И накрая трябва да защитаваме търговските си интереси. Не сме по-тъпи и по-некомпетентни от американците. Американците защитават економическите интереси на американците. Чакаме европейските институции да защитават економическите интереси на европейците и най-вече да не предостави статут на пазарна економика на Китай. Благодаря. Председателката благодаря. Следващия изказващ се господин Лю Айрак. Мисля, че няма нужда да разглеждаме деиндустриализацията от социална гледна точка. Това е точно пълната противоположност на европейската политика на реиндустриализация. Нека да започнем с задаването на правилните въпроси. Как може да допуснем, че Катърпира в момента съкръщава работници при положение, че неговите национери ще получат дивиденти в размер на 1 милиард и 400 милиона евро. Как може Алстъм да съкръщава работници при положение, че в момента реформираме целия сектор на железопътният пътнически и товарен транспорт. Как може да се допусне, че средствата, които се отпускат чрез Европейската инвестиционна на банка не се използват за инвестиране в бъдещето на тези предприятия, за подобряване на уменията и обученията, за подкрепа на работните места в Катапилър. Нека да се разработят мерки за подкрепа на ЖП индустрията да се излезе с инициатива подобна на Airbus в областта на железопътния транспорт и в крайна сметка да дадем на работниците и на служителите възможността да вземат участие в управлението на дружествата, в които работят. Думата има господин Жадо. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Невероятно е, че редовно се срещаме тук в тази пленарна зала и отново говорим за промишлеността. Винаги установяваме едно и също строгия режим на економики просто заключи обществените поръчки и възможността на държавите да релока економиката, да създаде работни места, да създаде инфраструктура, които са необходими както на обществото, така и на економиката. Винаги говорим едно и също. Липса на промишлена политика в Европейския съюз. Няма такава. Необходима е политика в, за промишлеността в Европейския съюз, защото националната политика търпи неуспеха. В Алстом слушаме само лицемерие. Ръководството нарочно създава скандали, за да си гарантира намесата на държавата и държавата се прави, че сега научава какво става. През 2007 година на срещата за околната среда, наречена Гронел, в Франция ние бяхме съгласни е, товара е, да, по ЖП линиите е, да се се намали е, от, на 14 на 27%. Тези товари непрекъснато е, е, намаляват. Сеголен Роял уби екотаксата. 1,7 милиарда по-малко. По този начин няма е, финансиране в инфраструктура, устойчива е, инфраструктура. Трябва да има европейска индустриална политика, дългосрочен план, е, трамваи, да има пренос на товари с влакове. Най-вече отговорността да се понесе от държавите. Непоносимо е това, което се прави прави с железниците. Не може да се е, преминава към камиони и да се правят е, трамваи и да не се правят трамваи в нашите градове при условие, че там повече не може да се диша. Е, председателката господин Моно има думата. Уважаема госпожо комисар, господин Жадо, изненадан съм, защото хем искате економическа строгост, хемиската е да запазите евро. За мен това е противоречие. За пореден път случаите с Катърпилър е, и Алстън показва до каква степен политиката на Европейския съюз разбива европейската економика. Затварянето на исторически важният завод в Белфор показва провалата на, на индустриалната политика на Европа последните 25 години. Когато започна да се разпада Алстъм, ни обещаваха чудеса, а вижте какъв е резултат и страдат днес от това работниците. Благодарение на Европейската стратегия, нашите национални дружества станаха собственост на огромни мултинационални компании, които са листвани на борсата. Единствената евроглобализирана логика, която спазвате, е да привилегировате големите мултинационални компании за сметка на интереса на гражданите ви. Само една националистическа политика с стратегия за дългосрочно развитие на економиката може да спаси държави като, като предлага Националния фронт във Франция. Благодаря ви. Думата има госпожа Сандър. Two minutes. Госпожо председател, госпожо комисар, за мен е много важно да споделя за случая Калстом. 480 работни места са застрашени в Белфор, в мой избирателен район. Причината за тази социална заплаха са многобройни. Една от които поставянето под въпрос от френското правителство договор за 30 трамвая с тази групировка. Франция се преструва, че е изненадана, но всъщност доказва, че и липсва визия и новите обещания, които много смятат за изкуствени, в никакъв случай не трябва да съблекат Свети Петър, за да облекат е, Свети Павел и е, съответно е, е, производствата от е, Белфор и Реж Сотен да бъдат настроени не срещу друго. Е, тези затруднения на Белстром са симптом за затрудненията на европейската индустриална политика, е, защото всъщност ние сме под очакванията 20% от брутния вътрешен продукт факт. Европейския парламент е, гласува през юни миналата година резолюция за конкурентоспособността на европейската промишленост. До къде стигнахме? Госпожо комисар, ще има ли структуриран диалог с отрасъла? Защото е, железопътната промишленост в Европейския съюз е 400 000 работни места, но много често нашите предприятия трябва да се борят с конкуренти, които са субсидирани, които се възползват от протекционизъм и които работят в страна, е, които налагат е, строги правила по локализиране на производството. Европейската комисия трябва да защитава достъпа до обществени поръчки при преговорите с Китай, с Япония и с Съединените щати. В конкретни случаи трябва да престанем да бъдем наивни, по-добре да защитаваме европейския пазар с инструмент за реципрочност при държавните поръчки. Ние ще ви подкрепим. Нека железопътният транспорт, госпожо комисар, да не потъне като друга промишленост, нека накрая да приемем амбициозна промишлена политика. Председателката, благодаря. Следващи изказващ се господин Бае. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, знаете, че над 6000 работни места ще бъдат загубени чрез затваряне на завода на Катапира в Гусли. И това е за сметка на акционерите в Съединените щати. Искам днес да изразя спочастността си с засегнатите работници и техните семейства. И е, също така бих искал да благодаря на професионалните организации за тяхната реакция. Надявахме се и ръководството на катапила да прояви същият е, подход. Тези два случая показват е, какво не трябва да се прави в Европа и смятам, че трябва да получат надлежни глоби за своите действия при положение, че имат много високи печалби, че са листвани на борсата. Това също така ще, ще даде възможност на Европейската Европейския съюз да подкрепи завършването на пазара на труда на съкратените работници. За пореден път призовавам да се сложи край на бюджетните економии и да се, да се инвестира в качествени работни места в образование и обучение. Какво чакаме? Прекалено много вече станаха трагедиите, свързани с липсата, за загубата на промишлен капацитет в Европа. Предвид колко голяма е трагедията за затварянето на Катапира в един регион, който вече вече се възползва от помощ по Фонд за регионално развитие като най-беден регион, мисля, че трябва да се увеличи до 80% степента на финансиране от Фонда за успяване към глобализацията. Освен това, трябва да отбележим, че като Пирал все повече и повече изнася своите, своите данъци в Швейцария и докато дружеството продължава да работи по същия начин, с подобни социални последици, гражданите ще го отхвърлят и то с пълно право. Благодаря ви, думата ми госпожа Андерсън за една минута. В качеството си на депутат подкрепям работниците, които загубиха местата си работните си места. Има и много работни места в Белфаст и на други места, които са застрашени. Може би производството трябва да се разпредели сред други производствени единици и да се намалят дивиденти на акционерите и заплатите на менеджерите. Това е един начин да се смекчат последиците. Трябва да се направи нещо. В противен случай е, хиляди семейства ще бъдат оставени на произвола на съдбата. Каквито и да са възможностите, от фонда за справяне с глобализацията няма шанс за моят избирателен район, защото всичко се контролира от бритинското правителство, което отказва използването на средства от фонда за справяне с глобализацията за работещ, работници и служители, които са загубили работните си места. Фрау президентин, 6000. Следващия оратор. 6000 работници са загубили местата си. Заедно с тях страдат и техните семейства, след като Катепилър затвори своите врати и остави хората на улиците. Дали затварянето е протекло правомерно? Не съвсем. Всички акционери и, и менеджери на Катерпилър трябва да се срамуват. В краткосрочен план трябва да помогнем на, на ем, съкратените работници и служители. Те страдат от последиците на глобализацията. Необходимо е да се създадат работни рамки в Европейския съюз и за може, да могат да се гарантират работните места в Европейския съюз. Трябва да се спре укриването на данъците. Катерпилър не инвестира вече в Белгия, а прехвърля печалбите си към Швейцария. Трябва да се облагат печалбите с данък там, където се създава производството. И ние подкрепяме комисията предложението на комисията относно индустриалните паркове. За тях трябва също да се предприемат мерки и да се насърчат инвестициите. Имам конкретна идея. Нека да се измени е, законодателство по такъв начин, че да могат е, общините и градовете да не ам, амортизират инвестициите си за една година. Необходимо е да се насърчат инвестициите от страна на държавите членки. Трябва да се създават иновативни продукти. Имаме нужда от много силиконови долини в Европа. Само по този начин можем да конкурираме с страни, в които заплащането е ниско трябва да има сътрудничество между индустрията и университет, както е в Ахен, и да се работи създаването на високовърхови постижения. В цяла Европа Хората очакват нещо от нас. Трябва да дадем перспектива, на, добри перспективи на нашите граждани. Това го очакват те от нас. Госпожа Бернер, следващия оратор. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. От 130 години е, е, се строят локомотива Белфокс. Фокс дали тези е, два завода трябва да бъдат затворни. Наистина, ако стане това, част от, европейска, част от европейската история ще бъде изгубена. Освен това, а, и семействата на тези работници засегнати от тези е, решения тези два случая се превръщат в една тенденция. За тези 130 години 3 милиона и половина работни места са забили загубени. Над 1 милион работни места са изгубени вследствие на реиндустриализацията. Браншове, свързани с производството на продукти за ЖП индустрията са подложени на голям натиск. Производството не може да бъде изпълнено изцяло. Вследствие на това се налага голям натиск и върху самите работници трябва да се зад условия, така че економиката да е по-надежна. В случая на Алстом имаше реакции, но е, с Париж няма да може да реши проблема изцяло. Няма как държава членка да реши такъв проблем сама. Необходими са правила на европейско ниво. Трябва да защитим своите интереси относно индустриалната политика. Необходимо да има силни инструменти за защита на търговията на търговията. Европейската комисия, европейските държави членки трябва да работят съвместно. Сега а, най-късно сега а, или в този момент трябва да се вземат а, правилните мерки. Уважаеми господин, господин председател, уважаема госпожо комисар, последствие от затварянето на Алстом и Катерпилър ще има въздействие върху Италия. В Милано ще бъдат загубени също работни места, около 200 някъде. Необходимо е от наша страна да има някаква реакция, защото и на други места работните места са застрашени. Трябва да се предприемат мерки за стимулиране на економиката. Ясно е и сме го казвали многократно, че производството не винаги е кон... не винаги попада в компетенциите на националните органи. По много въпроси въпроси може да решава Европейския съюз. Въпроси свързани с политиката за реиндустриализацията. А енергийната политика а, участие е насочена срещу индустриализацията. А, ще направим грешка, ако дадем на Китай статут на пазарна економика. Бюджетната политика също противоречи на стимулирането на економиката. И, има политици, които могат да направят нещо, ако наистина се ангажират. Необходимо е да се ам, насърчи е, економическия растеж, а оттам да се увеличи и заетостта. Следващия оратор. Господин Лопес, силна промишленост означава устойчив економически растеж, защото промишленост означава добри заплати, добра социална защита и по-стабилни работни места. Но за да се реиндустриализира Европейски съюз, първото, което трябва да се направи е да защитаваме промишлеността, с която вече разполагаме. На мене ми омръзна в мой избирателен район в Каталуния. Непрекъснато се срещам с синдикати, с представители на работниците, е, които са жертва на преструктуриране на предприятия или на затваряне на предприятия след сливания. Това се отнася и за Алстом. При нас също има завод на Алстом. Там се проведе една изключително агресивна реформа, защото предприятието се стреми към огромна печалба. Знам, че комисар Тисен споделя моите безпокойства. Ние трябва да имаме козове, ние трябва да имаме общи правила, за има гаранции за работниците, когато има преструктуриране, общи и изисквания за информация и за допитване до предприятията в тези дружества. Сега председателката дава думата на господин Кели по процедурата за спонтанни изказвания. Very... Мисля, че дискусията, която водим е много важна, защото едно от предизвикателствата, които трябва да преодолеем, за да възстановим конкурентоспособността на Европейския съюз, минава през реиндустриализацията. Това е много важно за постигане на целите на Европа 2020 година противен случай, както каза господин Таяни, когато беше комисар, ще сме свидатели на индустриална смърт, която ще доведе до изтичане на умения и на технологии и ще има катастрофални последици за околната среда, така ще се увеличат общия брой на емисиите на световно равнище. Така че трябва да си извадим покрито случил се до момента, трябва да погледнем към бъдещето, да реиндустриализираме Европа, да създадем необходимите усилия в това отношение. И трябва да го направим в контекста на прилагането на целите от конференцията COP21, проведена в Париж. Това е много, много голяма възможност за нас, защото ако а, по положим усилия за постигане на целите, заложени по отношение на възстановяваните енергийни източници, например, ще насърчим редуциализацията и то по един много екологосъобразен начин в Европа. Думата има господин Ланген. Благодаря. Тази сутрин беше казано, че Европа е на кръстопът. Една криза следва друга криза. Това води до популизъм и национализъм и ам, ам, недоволство сред населението. Води до неравенство, до ам, големи различия в, в заплащането и до съкръщаване на работни места. Ако не предприеме мерки, няма да постигнем целите, които бяха заложени от комисията за увеличаване на дела на производството в нашата економика от 15 на 20%. Трябва да се борим за създаването на нови работни места, на нови възможности и трябва да се избягва социалния дъмпинг, както и нелоялната конкуренция която съществува и между държавите членки на Европейския съюз, какъвто е случая с туманодобивната индустрия. Европейските фондове трябва да се използват за, за не трябва да се използват да компенсират предприятия с високи ам, енергоемки производства. Competitivitatea în piața globală. Е, е, Следващия изказващ се госпожа Грапини. Госпожо комисар, конкурентоспособността на Европейския съюз не може да се откъсва от необходимостта от реиндустриализация. Реиндустриализацията би била решение за да се създават работни места, да се подобри качеството на живота на нашите съграждани. И за това искам да настояваме на лоялна конкуренция, търговска защита и инвестиции в економически ръст и конкурентоспособност. Европейския съюз е, е с най-сложното законодателство и споразумението ТИТИП е, буди безпокойство от нас, защото има различни стандарти за производство. Трябва да мислим върху такива регламенти, да, наблю... да настояваме за това е, всеки доброволно да се съобразява с стандартите. В противен случай няма да можем да развиваме промишлеността. От друга страна, аз винаги съм защитавала своите дейности политика за търговска защита на европейските продукти. Такава няма реално. Нито в текстилната, нито в автомобилостроенето автомобилостроенето, нито в е, е, стоманодобива. Ако искаме да реиндустриализираме Европейския съюз, трябва да сложим край на нелоялната конкуренция и на дъмпинга. Господин Мариас, благодаря ви, госпожо председател. Европейската индустрия е засегната от много и тежки проблеми вследствие на финансовата криза. Стотици производствени обекти е, затвориха врати и, бяха загу... и по този начин бяха унищожени стотици, дори хиляди работни места. В Гърция заради меморандума и програмата, която се прилага там, бяха принудени да затворят редица малки предприятия. В момента затварят заводи във Франция и в Белгия, собственост на огромни мутационални компании. Бяха подписани споразумения споразумения с доставчиците от страна на железопътните предприятия в Германия с подкрепа на френското и италянското правителство, между другото. Не може да има индустриализация чрез економически бюджетни економии или изключване споразумения като СЕТА или ТИТИП. Благодаря ви. Господин Чек, благодаря госпожо председател. индустрийски модел дали и разполагаме с промишлен модел, дали имаме стратегия за реиндустриализацията на Европейския съюз, каква точно промишленост искаме да имаме. Смятам, че днес много неща не бяха споменати, много неща не чух, които очаквах да чуя. Нека да съм конкретен. Когато говорим за Катерпилър и Алстом, да, трябва да реагираме, трябва да покажем солидарност с гражданите, които губят работата си. Но нека да помислим какво ще направим утре и в други ден. Нека да не е прекалено късно за промишлеността, която се унищожава в Европейския съюз. Корабостроенето може да е много важен промишлен сектор за Европейския съюз. Нека да не унищожаваме този сектор и да помислим за индустриализацията и реиндустриализацията в Европейския съюз. Сега а, давам думата на комисар Тайсън. You, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, приветствам дебата който а, проведохме днес и ще вземам предвид вашите препоръки. Искам да подчертая още веднъж, че нашият приоритет днес е да подкрепим тези, които са пряко засегнати. Европейския съюз ще продължи да показва солидарност към работниците, които са загубили работата си и ще предлагаме нашата подкрепа посредством европейските фондове, европейско законодателство и всички налични инструменти на европейско ниво. Днес комисията прие предложение да продължи, да удължи дерогацията до 2019 година. Дерогацията, която е предвидена в член 16 нея 2 в акта за Европейския фонд за глобализацията. Необходимо да се рамкови условия за заетост и инвестиции. Правим го чрез Европейския семестър, упростяваме правилата и разпоредбите. Данъчната система трябва да насърчава заетостта, а не обратното и да спомага за увеличаване на способностите на самите работници. Трябва да бъде обхванат вътрешния пазар от всичките му измерения. Много важен инструмент е инвестиционния план за Европейския съюз, който има потенциала да ам, съживи инвестициите до много високи нива. Третия стълб от инвестиционния план ще допренесе за економическото възстановяване и ще ам, положи нова основа за устойчив растеж. Относно пакта за ам, растеж. За, ам, И а, трябва да кажем, че затварянето на Картер Пилър и пакта за стабилност са различни неща. А, пакта има за цел да поддържа финансите в Европейския съюз и да поддържа системен растеж. Но а, този пакт а, също ще допринесе и за това да има устойчиви инвестиции. Това е важно и за държавите членки, и за европейските институции. Това каза председателят Юнкер днес. Ам... ЖП индустрията а, трябва да бъде конкурентно способна. Ясно сме с а, това, а, включено и вашата резолюция. Ние под, а, подготвяме нашия отговор а, за а, оказване на подкрепа на а, ЖП индустрията. Международните спогодби, те бяха споменати. Комисарят Малстрем е много добър преговарящ. Тя вече няколко пъти е посочила, че няма да се сключи сделка, докато не е, не е постигнато споразумение по всички въпроси. Споразуменията трябва да са нещо добро за Европейския съюз и тя взима предвид всички социални последици. Тя действа по такъв начин, че да осигури добро бъдеще на Европейския съюз. Относно статута на пазарна економика на Китай, каквото и да е окончателното решение, едно нещо е важно да се знае. Имаме различни търговски инструменти на разположение. мерките ще бъдат подсилени, не отслабени. И на последно място, на френски ще кажа днес, госпожо председател. Е, е, заедно с господин Бае, аз искам да приветствам достойната реакция на синдикатите и на местното ръководство в Госенвил. Те са категорично решени да действат съвместно. Европейски съюз е край тях, ще им помага и ще ги подкрепя. Това е решение на дружеството естествено е неразбираемо. Искам обаче да остана оптимист. Е, не може е, човек от днес за утре да стане песимист. Е, миналата година в Валонския регион на Брюксел, на Белгия бяха създадени 9300 работни места. Това предприятие и работниците могат да изтъкнат много предимства. Те са компетентни, те са млади, съвременно производство с качествена продукция и те са близо до Брюксел, където се взимат решения Германия, а също така и е, до летището Шарлю Руа, където има много подходяща инфраструктура. Знам, че е, тези, които са пострадали от тези решения, едва ли ще се почувстват много по-доволни от такива съобщения, но все пак е, ще работим заедно за в бъдеще председателката, ние също изразяваме благодарност